Ние имате ли някакви коментари? Артикулен 200. Съобщения. В съответствие с параграф 111 се предлага средно, следното тълкуване на 51 във връзка с съвместните заседания на съответни комисии в Европейския парламент. Ако нямате никакви възражения, този текст ще бъде прият както е записан. Следните предложения са, свър... са предложени от председателския съвет във връзка с тълкуване на текстовете. Ко... Е, във връзка с координаторите и докладчиците в сянка. Имате тези предложени текстове и те ще бъдат приети, ако няма възражения